Председател. Dzień dobry, witam. Dear colleagues, Скъпи колеги, дами и господа, много ви моля да вземете местата си. Ще започнем след 30 секунди. Ogłaszam wznowienie поседения, przerwanego в дню 20. Започваме обсъждането след прекъсването на заседанието на 29 септември. Колегата Стивенсън, имате думата. Благодаря, господин председател. Тази сутрин чух новината, че американското правителство е разкрило заговор на иранските служби, които са целели да убият саудитския посланник в Вашингтон, а същевременно в страната няколко няколко десетки души очакват смъртно изпълнение на смъртната си присъда. Това са хора, които са били арестувани в след а, изборите. Аз мисля, че а, след след, под, след подобно нещо, факта, е, че председателския съвет ще праща делегация в Иран след 2-3 седмици е недопустимо, защото по този начин ние правиме реклама на Иран. Това е недопустимо. Мисля, че трябва да протестираме срещу решението на председателския съвет. Благодаря ви благодаря, благодаря за тази забележка. Разбира се, вашето е, мнение ще бъде взето предвид е, при вземане на решението. Господин Салато, имате думата. Уважаеми господин председател, с оглед на фактите, които бяха изнесени току-що, И с оглед на факта, че аз съм член на делегацията за Иран, Обсъдихме с италианските колеги, участници в, в делегацията и стигнахме до заключението, че сме против това пътуване. Молим бюрото още веднъж ще да помисли какъв ще е публичният ефект. Бихме направили реклама на иранското правителство. Благодаря много и ще вземем предвид и вашето становище. Протокол и е приети с посещения в дню...